Е, ще, ще бъдат ратифицирани. Господин Вандал Стоп е, е подал отстав, оставка от Европейския парламент на 13 септември 2011 година. Е, съгласно член 4 параграф 1 от правилника парламента отбелязва и а, приема неговото неговата оставка. Господин Вандерстъв ще бъде заместен с, от господин Алка Зилстра, е, като е, това влиза в сила на 13 септември 2011 година. Годин Алка Зилстра сред нас ли е? Витаме колега всюд нас. You are welcome. Е дошъл, скъпи колега. Добре е дошъл сред нас е, шведските власти ме уведомиха, че госпожа Ева Брит Свенсън ще бъде заместена от господин Микаел Гюставсън от 22 септември 2011 година. Е, колегата Гюставсън сред нас ли е? Гюставсон is not present, okay? Witam oczywiście господин Гюставсон отсъства, но е, приветствам новите колеги и съгласно член 3 параграф 2 на правилника все още е, правомощията не са е, проверени. И ако е, те не заемат е, длъжности, които е, чето заемане е в противоречие с, с тяхното членство в Европейския парламент, те ще бъдат пълноправни